Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen. Скъпи колеги, започваме с гласуването. Първият е доклад Найц Ойтебрюк. Моля с ръка да покажете дали сте за, против, въздържали се. Приема се. Докладът Мулдър. Имаме първо изменение в две части. Първата